Следваща точка от дневния ред са изказвания от страна на Европейската комисия за интелигентна енергия Европа, една програма на Европейския съюз. Давам думата на първия докладчик, е, госпожа Карвалю, за две минути. Е, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Първо искам да ви благодаря за предоставената ни възможност да зададем въпроси към комисаря по продължаващата програма за интелигентна енергетика, защото те са изключително важни за економиката и създаването на работни места в Европейския съюз. В Европейския съюз се прилага стратегия и законодателство, които са много амбициозни, но но е, е, за всяка политика са необходими силни инструменти, които да е, имат все пак някаква основа на местно и регионално ниво. Тази програма и съответната агенция допринесоха значително за прилагането на е, е, законодателството за енергийна ефективност и обновяеми енергийни източници, особено чрез подкрепа на иновационни проекти, включително пакта за сътрудничество с местните власти и с Ирландия и трябва да им се придаде ново измерение. Това е много важно, особено в, е, основа, в условия на криза. Подобна програма е определяща за економическия растеж. Искам да задам следния въпрос на господин комисаря. Какво възнамерява да направи комисията, за да гарантира значително място за интелигентната е, енергия е, през периода 2014-2018 година? И на второ място, как комисията възнамерява да подобри програмата? Как тази програма за интелигентна енергия ще се финансира до 2020 година и какво ниво на финансиране предвиждате за програмата? Минути. Господин Уотсън за две минути. You, Благодаря. Европейски съюз работи най-добре, когато взема сравнително малки групи средства, за да работи с местните власти или агенции, като обменя най-добри практики и отчасти финансира проекти в различните сфери на приоритет на своята политика. Програмата Интелигентна енергия Европа както и нашата агенция за конкурентоспособност, са отлични примери за това, особено що се отнася до борбата с климатичните изменения. Европейската комисия ще разбере тревогата на депутатите тук, когато научаваме, че смятате да прекратите една програма, която насърчава гражданите да използват ефективно и ефикасно енергетиката си и да отговорим крайна сметка, на платите ангажименти по Киото. Говорите, че ще се продължи работата в тази сфера, ще има усъвършенстване, оптимизиране в бъдещи програми. Е, комисаря Йотингер вчера заяви, че интелигентна енергия Европа може да влезе в хоризонта 2020. Ще има ли обаче отделна програма по този въпрос? Искаме да разберем дали тя ще бъде достатъчно видима а, като настоящата програма. Тя ще задейства ли гражданското общество? Ще доведе ли до поемане на ангажименти по същия начин? Както каза и госпожа Карвалю, инструмента, с който подпомагаме местните власти в сферата на енергията, дава възможност на различни дружества да станат енергийно ефективни, да се санират сгради, да се направят интелигентни сгради, пак повтарям, и да се свържат възобновимите енергийни източници в мрежата. Ако изчезне тази програма, това ще бъде голяма загуба за различни децентрализирани дейности, които насърчават ВЕИ и спестяването на енергия или енергоспестяването. Въпросите, които задаваме всъщност са следните. Европейската комисия се загуби по пътя си ли, когато говорим за ВЕИ? Защо планира да напомпа средства в мрежи за разпределение на природен газ – което ще извлекат полза само дружества, които така или иначе изкарват много пари, вместо да влеем пари в една визия, която твърдим, че искаме една Европа на ВЕИ и да намалим с 80% въглерода до 2050 година. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Господин Турме, две минути. Herr е, Lewandowski, е, ich bin nicht besorgt, ich bin sauer. Господин Левандовски, аз не съм загрижен, аз съм бесен. Не срещу вас, а срещу онези, които работят в Генерална дирекция енер... енергия и научни изследвания, които в момента сриват и унищожават една от най-добрите програми в Европа. Програма за изучаване, за проучване на действието на вятърните турбини. И всички онези мерки, които ще позволят на нашите архитекти и инженери да строят сгради, които да използват минимално количество енергия или да бъдат и да не бъдат наистина енергоемки. И ако комис, комисарите не успяват да направят конкретни предложения, то ние, депутатите, ще трябва да извадиме от е, забравените шкафове и чекмеджета стари програми, програми за новаторство и научни изследвания, за да можем и ние по някакъв начин да се опитаме да скълъпиме такива програми. Всички колеги тук в залата знаят, че ние всички подкрепяме е, подобни видове програми и очакваме от госпожа Куен и господин Отингер да ни направят конкретно предложение в най-скоро време премахването на програмата интелигентна енергия е нещо, което е, е убийствено в момент, в който искаме е, с, гражданите ни да прегърнат европейската идея. Ние просто ги отхвърляме. Благодаря, госпожо председател. Е, ние бяхме казали, че трябва да се увеличи бюджета за развитието на обновяеми устойчиви енергоисточници. И това е предвидено за следващата финансова рамка. Е, е, за да постигнем целите си в е, нашата енергийна политика в областта на ефективността и обновяемите източници, трябва да се предвидят две важни мерки. От една страна мерки за насърчаване на навлизането на пазара на енергийни тех... на, е, технологии, които потребяват малко енергия, а от друга страна трябва да отстраним всякакви нетехнологични препятствия е, и да насърчаваме обучението, мобилизацията, е, просветната дейност, е, както направихме това за пакта между островните общини. Е, програмата Интелигентна енергия Европа е, покрива всички тези цели, е, както посочват различните оценки, които са направени до сега. Програмата оказва подкрепа и за малките и средни предприятия, но искам да заявя едно нещо категорично. Моята група подкрепя продължаването на целите на тази програма и поемаме ангажимента да и придадем необходимото финансиране. Господин Пак с две минути. Поне пирмининке, гербими колегос. Iš tikrųjų programa Pažangi energetika Europai sudarė labai... Госпожо председател, скъпи колеги, програмата Интелигентна енергия Европа създаде условия за търговските дружества, както и за държавите членки. Така те могат е, да правят различни проучвания на пазара, което е голям напредък. Това направи възможна и борбата с, срещу климатичните изменения, както и да се използват енергийните източници по-добре. Ако искаме обаче да говорим наистина за интелигентна енергия, то тогава имаме нужда от друг вид подкрепа. Подкрепа за възобновими енергийни източници, от вятъра, от морето. Трябва да търсим нови източници на ВЕИ. И всички политики трябва да работят в тази посока. Трябва да подкрепим финансирането на устойчиви енергийни технологии, както и възобновими енергийни източници. Би трябвало да търсим по-дръзки проекти, а, например проекти, които се опитват да използват а, водорода, както и едно ново поколение ядрена енергетика. Това са решенията, които трябва да вземем, защото от тях зависи бъдещето на планетата през едните 200 години. Трябва системите да са такива, че да го направят възможно. Господин Левандовски има думата. You, Благодаря, госпожо председател. Всички въпроси, и които са зададени, всички коментари изразяват дълбока загриженост за бъдещето на една програма, която допринася много за енергийната ефективност в Европа. За това мога да ви кажа, че ние, ние продължаваме да настояваме да, ще продължаваме да развиваме тази програма и ще има и допълнителни финансови средства. Що се А колкото до използването и добавената стойност на тези програми, мисля, че няма нужда да го, да го споменаваме и да го казваме. Това е ясно. И това, се, това е доказано и от е, външен одит, от външни оценки, направени на тези програми. Тъй като всички тези мерки а, водат до генериране на устойчива енергия. 50% от средствата и помощите по линията на тази програма са за малките и средни предприятия, така че мисля, че няма нужда да се а, подчертава още веднъж необходимостта от а, тази програма. Но Въпросът тук не е за миналото и за сегашното развитие, а за бъдещето развитие и целите, които сме си поставили. Едното е производство на устойчиво, устойчиво производство на енергия, същевременно енергийна сигурност и енергийна солидарност. Това не е само въпрос на пари. Спомнете си през 2009 година, когато имаше е, прекъсване на доставките на газ от, от, от Украина, ние се върнахме към е, а, тези проблеми и тогава трябваше да отделиме пари за развиване на програми за альтернативни източници на енергия, трансгранична солидарност, тъй като, както знаете, Европа е много ам, зависима от доставки от а, трети страни, които от време на време упражняват а, своя монопол. Аз считам, че нашата цел от сега нататък е да има повече а, приемственост и по голяма интеграция между програмите и мерките и за това комисията в новата рамкова програма ще е, включи нови мерки. тъй като тук не, не, не, не, не, тук не става дума за огромни средства, става дума за доста малки суми пари, които обаче имат а, с които се постигат огромни резултати. Мога да ви уверя, че енергийната ефективност и търсенето на альтернативни източници на енергия ще и трябва да бъдат е, в е, центъра на нашето внимание и трябва да се отпуснат допълнителни средства и Това, так, такава, так, так, так, така, такъв беше и, и смисъл и съдържанието на програмата, приета през ноември, като разбира се все още не са уточнени подробностите. Също така се, ще, ще се определи мястото, кое и играят Агенцията за конкуренция и другите компетентни в този област агенции на Европейския съюз. Трябва, разбира се, да се направи едно една външна независима оценка на програмите и агенции и работата на агенциите, за да могат те да бъдат по-ефективно и по-добре финансирани в следващата много, много годишна финансова рамка. И това не е само едно е, заявление, не е само една декларация. Е, ние ще направиме всичко необходимо, тези програми да бъдат наистина подходящо финансирани и очакваме а, подкрепата на парламента. Сега от името на политическите групи започваме с СНП, госпожа Дел Кастио. Президента, е, комисарио. Благодаря много. Благодаря ви за обясненията. Те са напълно логични, много разумни. Независимо от това, обаче и обратната страна може да представи много логични доводи. И сега ние искаме да привлечем вниманието на парламента върху факта, че един инструмент, който се приложи с успех, не бива да изчезва сега защото е, просто и е, теоретично е, имало възможности, които могат да бъдат по-ефективни, но първи резултат ще бъде унищожаването на един инструмент, който реално допринесе за създаването на много програми с конкретни последици, вследствие на които се пести енергия една Greenlight, е, изобщо най-различни програми, е, които постигнаха успех. Е, като всички те имаха един, се опират на един общ стълб, един общ стълб, който е особено важен в условия на криза. Става въпрос за иновации, за развойна дейност. Дружества, които не инвестират в развойна дейност, няма да могат да оцелеят е, в условия на глобализация. Днес ние сме изправени пред един инструмент, който е, беше изключително успешен, който даде възможност е, да се направят много изобретения в областта на енергетиката е, за това, господин комисар, нашия скромен принос се състои в това да настояваме един инструмент като този, за който говорим, да не изчезне. Трябва да помислим, да бъдем много предпазливи и да внимаваме е, този инструмент интелигентна енергия Европа да не изчезне. Господин, госпожа Ван Брент, благодаря. Надявам се да предадете посланието на своите колеги, тъй като не сме удовлетворени от отговорите, които ни дадохте. Ако искате да имаме независима енергетика, то тогава би трябвало да направим така, че да се среточим върху ВЕИ до 2050 година. Няма по-важни цели от това. Трябва да направите така, че да има големи инвестиции. Ролята на комисията е важна. Необходими са ви обаче и програми, като тази програма. Програмата е Интелигентна а, енергия Европа. Много е важно малки общини или по места да се започват големи проекти. Затова са ни необходими и тези бюджети. Те трябва да са ясни и трябва да бъдат заделени специално за тази програма. Това ни се искаше да чуем днес, че има бюджет, че този бюджет е заделен за точно такива цели. Благодаря, казва председателката. Не виждам господин Курски. Не е в залата. Затова давам думата на СОЗА за минута и половина. Его. Луз, мас луз, се dice ке певия Гете ен сус ултим... Свет, светлина, все повече светлина, казваше Гете в края на живота си. Днес този поет, който разбираше от политика, също щеше ли да каже същото? Може би и той щеше да, при, да призове към економии на енергия и да направи разликата между необходимото изразходване на енергия и излишното, из, излишното изразходване на енергия. А, економическата криза изисква дисциплина, изисква и допълнителен растеж. Ако а, искаме нещата да тръгнат на правилен път, трябва да си спомним за казаното от Гюте. Трябва да създадем условия за интегрирани мрежи. Аз бях докладчик на тази тема и комисията трябва да вземе, да предприеме една солидна, ефективна енергийна политика, която да позволи да се направят правилни економии и същевременно да задоволи нуждите на всички. Така че надявам се, че комисията ще предприеме необходимите мерки. Благодаря, казва председателката. Дам думата на господин Месарош за минута и половина. Госпожо председател, Европейския съюз трябва да постави развойната дейност в центъра на своите занимания, за да има устойчива снабдяване с енергия защото кризата с природния газ в Русия, Фукушима, твърдите горива показват, че трябва да търсим енергия за бъдещето. И е, програмата на Интелигентна енергия Европа поставяше жалони е, по този път, защото вървяхме към е, чиста, е, устойчива енергия, по-голяма ефективност, е, повече възобновяеми източници и по-малко въглероден двуокис. По този начин можем да подкрепим малките средни предприятия, иновациите, да създадем работни места и да насърчим и развойните дейности, и научните изследвания, и информацията. Въпреки това обаче през следващия период, който планираме, тази програма не намира своето място – и се надявам комисията да използва властта си, за да гарантира бъдещето на тази програма. Въпреки събитията в Фукушима, ядрената енергия трябва да бъде включена в интелигентната енергия, защото ядрената енергия може да бъде чиста без емисии на въглероден двуокис. Е, да не забравяме и проекта ИТЕР. Е, всички, е, цялата енергия, която се излъчва при сливането на атома, може да бъде интелигентна и трябва да остане в центъра на изследванията ни. Господин Чукир, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, е, че успеха на програмата, която обсъждаме до сега, е, показва е, ясно е, че трябва да запазим тази програма. Аз подкрепям нейното продължение с необходимостта тя да бъде подобрена при по-добра видимост в рамковата програма до 2020 година. Програмата, която трябва да разработим, е, е тази програма да се разпрострее върху новите държави членки е, и един от приоритетите трябва да бъде достъпа до тази програма. Много нови страни нямат е, проекти и трябва да ги насърчаваме да разработват проекти. По-добра информация за наличните проекти, е, как да се финансират те, това ще е, допринесе за по-добрата кохезия и също така няма да има пропуски в устойчивото развитие. Благодаря. Ковач за една минута. <coughs> Благодаря. Програмата Интелигентна енергия е една прекрасна инициатива. Нямаме съмнение, че всичките цели ще бъдат постигнати и че Европа ще стане по-конкурентоспособна от който и да е друг район в света и че ще работим по един устойчив начин. Китайците вече ни гледат и виждат, че ще ги изпреварим. Но може би ни се смеят korábbi felszólalásaimban már többször mondtam ha a beteg energetika főleg az áramtermelés már lábra áll akkor lehet foglalkozni ако пациента, в случая генериращите системи, се възстановят, то тогава можем да започнем да говорим за интелигентна енергия. Не трябва обаче да даваме прекалено много средства за тази цел. Само богатите могат да си позволят а, такъв енергиен продукт, а 98% от хората не могат да си позволят такова нещо. Нова ядрена централа може да си позволи само Китай. А ние се надяваме да ни останат средства за свещи. Госпожа Ядзовеска. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, господин комисар. Една от основната цел на стратегията 2020 е да намаляваме емисиите от газови с парников ефект и да насърчаваме зелените технологии. И това в условия на криза, така че е, интелигентна енергия Европа е една основна стратегия, която стратегия, стратегическа програма, която подпомогна развитието на устойчивата енергия и същевременно постигна много цели в областта на науката и е, развойната дейност. Така че трябва да продължиме да подпомагаме с нея много държавите членки, особено тези, които имат проблеми с намаляването на емисиите. Успеха на програмата е че в крайна сметка всяка една от отделните цели можа да бъде постигната и оценена. Така и същевременно, мисля, се работеше добре с компетентните агенции така че не, може би тази програма трябва да бъде разпространена и на други сектори, за да може нашата дейност да бъде наистина ефективна. Сега давам думата на госпожа Херцог за една минута. Господин комисар, имаме стратегия 2020, институции, програма, агенция за развитие на конкурентоспособности. И вие ни казвате, че най-доброто би било да съкратим и да премахнем всички тези инструменти. А от друга страна ние трябва да да имаме по-добра ефективност, да подпомогнем на малките и средни предприятия. Това иска парламента всичко това да бъде обсъдено и е, тази програма да намери мястото си в следващата е, финансова рамка. Господин... Сеньор комисарио... Господин Пирило, скъпи колеги, програмата или интелигентна енергия е една от най-успешните инструменти на Европейския съюз. Над 500 финансирани а, проекта над 3000 партньори. Голямата част от тях са МСП. Същата тази програма подпомогна и ВИ и енергийната ефективност. Подобно на колегите си, аз също се притеснявам за бъдещето на тази програма, която изигра важна роля в действията за по обмен на добри практики и прилагането на енергийните политики на Европейския съюз. Е, обръщам се към Европейската комисия. Какво ще направите, за да продължи тази програма? Защото да бъде прекъсна тази програма, ще означава да прекъснете надеждите на хората. И накрая искам да попитам в многогодишния план къде, в кой ред ще бъдат предвидени средства за такъв тип проекти. Благодаря, казва председателката. Сега спонтанни изказвания. Господин Кели. Още от миналия уикенд видяхме колко трудно може да се постигне съгласие на европейско ниво, по който и да е въпрос. За това по въпроси свързани с енергийна ефективност и енергоспестяване ще е много трудно да се стигне до хората и до техните практики най-вече поради успеха на програмата Интелигентна енергия, това няма да се случи. Аз лично съм изумен от това как последните месеци имаше много дружества, градове, които се обърнаха към мен с проекти, чиято цел е енергийна ефективност, и нови схеми. Поради тази причина е много важно да продължи тази програма или в настоящата си форма, или да бъде интегрирана в многодишната финансова рамка. Обеден съм, че господин комисар и е комисара Йотингер, който чух вчера на застане на нашата комисия, както и Геген Куин, ще се разберат и ще направят един пакет, с който всичко това да се постигне и да постигнем 80% спестяване на CO2 до 2050 година. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че господин комисар е ясно разбра, че ни харесва тази програма. Тя е простичка, тя работи, следователно искаме поне целите й да бъдат запазени и записани в бъдещи програми. Това, което ни притеснява всъщност е, че не постигаме енергийната ефективност, която сме си заложили като цифра и като че ли, за да се промени менталитета на хората, ще е необходимо доста време, за да променят те своите практики. Що се отнася до хоризонт 2020 година? Идеята за интелигентната енергия може да се загуби в тази голяма програма. И за това трябва да гарантирате пред нас, че това няма да се случи. И накрая. Когато нещо не е щупено, защо се опитваме да го поправяме? И мисля, че това трябва да кажете и на своите колеги, като а, полука от а, днешното заседание. Благодаря. Господин Матула. Благодаря, господин председател, госпожо председател, господин комисар. Интелигентната енергия е основа на устойчивото развитие на всички мерки и постигането на цели в областта на намирането на альтернативни източници на енергия, намаляване на емисиите и постигане на амбициозните наши цели. Това може да стане, ако инициативите са локални, местни и регионални, като същевременно се предоставя недостатъчната информация на всички съответни власти, предоставим се необходимата информация необходимите средства и се предприемат конкретни действия за прилагане стратегии за енергийна ефективност в градските и селските зони. Комисията трябва да продължава да изпълнява програми, които насърчават устойчивия растеж. Ставам думата на следващия оратор, господин госпожо председател, господин комисар. Не смятам, че трябва да откриваме на, нова, на ново топлата вода. В крайна сметка това, което работи, трябва да бъде запазено, когато нещата добре функционират. В крайна сметка тази програма беше добра за гражданите, за малките и средни предприятия Господин Етингър каза същевременно, че проекта е бил добре оформен, добре структуриран и ни даде и допълнителна информация за начина по който За това много ви моля, обяснете ни по какъв начин ще се развие тази програма за бъдеще, ще, се, е, ще бъде ли продължена или ще намери някакво, и какво отражение ще намери в е, МФР. В е, стратегията 2020 е, се отделя много внимание на научните изследвания и развойната дейност, но тази програма, която е толкова ефективна, трябва да продължи да функционира. Сега. Господин Тикал го няма, затова господин Балчитис. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, programa pažangi energetika Europoje nuo to laiko, kai buvo pristatyta dar 2000. Благодаря, госпожо комисар. Програмата Интелигентна енергия Европа от самото начало е, предизвика жив интерес. До сега е, са приложени повече от 200 проекта в областта на, на енергийната ефективност, на обновяемите източници и така нататък. Аз е, споделям безпокойството е, по бъдещето на тази програма. Аз лично съм обезпокоен и за това смятам, че трябва тя да бъде запазена през следващата многогодишна финансова рамка, за да може повече малки и средни предприятия, повече е, научно-следователски институти да участват в програмата. Господин Алдеш. Е, госпожо председател, това е начин, по който Европа върви към економика на познанието. Ние подкрепяме вновяемите източници, ставаме по-независими от петрола. Трябва Европейския съюз да, се, да насърчава е, подобни програми, особено чрез инвестиции. Е, например, е, в Озорските острови има много е, поради вулканичния происход на острова, тези обновяеми източници са ни необходими. В... Ние произвеждаме много енергия от термо, от, от, от енергията на Земята. Ние използваме също така и енергията на морските вълни и е, в е, острова има 100% обновяеми източници. Е, това е бъдеще и Европейския съюз трябва да подкрепя проекти по такъв модел. Господин Пашка има думата сега. Благодаря за името, за дадената ми дума и за да достигнем до е, устойчиво економическо развитие, Европейския съюз се нуждае от достатъчно енергия. За сега ние изцяло зависим от внос от Азия и от Африка. Е, нямаме достатъчно петрол, нямаме достатъчно газ и затова трябва да търсим альтернативни енергийни източници. Именно поради това беше създадена тази програма Интелигентна енергия Европа, защото чрез тази програма се търсят модерни альтернативни решения. Тази програма е, вече изтича и заради това Възниква въпроса какво ще стане с инициативите по тази програма за бъдеще. Какво ще правим след 2013 година? Лично аз и моите колеги очакваме от вас, господин комисар, комисията да ни отговори много бързо. Благодаря. Господин Шикерски. Омавяне програм облигуе нас do поправя ефективност енергетична. Е, благодаря. Аз а, е, мисля, че трябва да се засилва енергийната ефективност. Ние нямаме достатъчно енергийни източници и затова е важно наличните програми да а, достигнат до повече получатели. А, образованието, а, пестането на енергия, енергийната ефективност а, трябва да бъдат насърчавани от нас за да е, е, има устойчиво развитие. Промяната в енергийната политика е, трябва да се съобразява с околната среда. Въпросите с въглеродния блок и с пестенето на енергия са важна част от ангажимента, който ние поемаме към бъдещето и е, трябва да се търсят е, модерни решения в областта на енергетиката и е, да се произвеждат обновяеми източници. Грация, лултимо интервен. Последното изказване на госпожа Цикао. Grazie mille. Solicităm continuarea programului Intelligent Energy Europe. Благодаря. Ние сме за продължаване на програмата Интелигентна енергия в следващата финансова перспектива. Тя насърчава създаването на интелигентни енергийни решения. За периода 2007-2013 програмата получи 730 милиона евро и предостави 75% съфинансиране по проекти, които всяка година можеха да бъдат финансирани. Над 500 европейски проекта са финансирани, 2 и 3 годишни, в 8-9 страни участници. Над 3000 бенефициара в нашите страни. За подобряване на енергийната ефективност има на 250 проекта в сферата на транспорта, енергийна ефективност, оборудване и така нататък. Смятам, че тази програма е много ефикасна. Тя бе финансирана и доказа своята полза. 476 проекта са кандидатствали тази година. 380 училища в цели Европейски съюз участваха в тях, в Норвегия, в Харватия. Подкрепяме продължаването на програмата Интелигентна Европа за следващата финансова рамка. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на комисаря Левандовски. Имате думата. Госпожо председател, почитаеми депутати, няма нужда да ме убеждавате, нито мен, нито комисията в ползата, от ползата на една програма, която се представя отлично, нито и за ефективността. И с 743 милиона евро и огромен е, лостов ефект, който подобрява енергийната ефективност, ВИ в Европейския съюз. Много е важно също така участието на малки и средни предприятия. Те са част от тези 3000 партньори. 1500 от тях са МСП. Позицията на парламента бе ясна и видима. Европейският парламент успя да увеличи бюджета с 10 милиона на тази програма за 2011, а за следващата година с 7 милиона и половина. Така че в а, бюджета сте изразили своето убеждение дори. Няма да изчезне тази програма. Не може да изчезне нашия ангажимент в тази посока защото това ще ни помогне да постигнем и целите на стратегията Европа 20 година, а енергетиката е един от седемте приоритета в тази стратегия. От друга страна обаче трябва да оптимизираме програмите си. Оптимизирането бе ясно записано в оценките на различните програми на ЕС. Имайки предвид ограниченията. Знаем, че не можем да разходваме повече средства. Имайки предвид ограниченията, трябва да видим как да разходваме по-добре. Ето това имам предвид под оптимизиране. Не говоря за изчезване на програма, която работи отлично. Какво е бъдещето на тази програма? Тя ще бъде в рамките на научните ни изследвания, ще имаме все по-голям пакет средства за хоризонт 2020 година, който ще бъде около 80 милиарда евро. Енергийният компонент е записан като сигурна и по-чиста енергия. Не можем да се откажем и от сигурността в един континент, който разчита и ще продължава да разчита на такава енергия. Сигурността е много важна. Така че вижте, има ясен енергиен компонент, където пише чиста и ефективна енергия. Интелигентна енергия. Така че това ще бъде ясно записано и чисто парично изражение ще има. А не единственото място, където можем да открием средства за ВЕИ и интелигентна енергия. Енергийната ефективност е сред една от първите цели на структурните фондове, например. Регионите под 90% от средните, средното БВП за Европейския съюз, а, трудно постига евро, енергийна ефективност. Енергийната ефективност, пак повтарям, е една а, от основните цели на а, структурните фондове и точно в такива райони на Европа работим. Ето тук е мястото на интелигентната енергия. Над 1 милиард са средствата. Не мога да ви кажа точно колко, но знам, че нараства този плик средства – така че има и видимост, и финансов ангажимент. Те ще бъдат гарантирани 2004, до 2014 година. Ролята на Европейския парламент е съвсем ясна при оформянето на бъдещето, на правилата по този компонент на многодишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Е, приключихме дебата. Сега, следващата точка от дневния ред е доклада Шваб. Политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Давам веднага думата на господин Шваб за 4 минути. Госпожо председател,